момента за изказвания, тъй като е, изборът на квесторите е, ще бъде свързан с е, точен час за начало. Позволете ми в началото да дам думата на президента на Гърция, господин Самарас. Господин Самарас, имате думата. господин председател на Европейския парламент, уважаеми госпожи и господа депутати на Европейския парламент, позволете ми, е, господин Шулц, първо да поздравя и вас, и всички членове на Европейския парламент е, с избора им за депутати през този легислатурен период. Трябва да подчертая, че вие проявихте много борбен дух, е, много енергия по време на предизборната кампания и сега в началото на легислатурния период. Благодаря и на господин Фан Ромпой, който работи много ангажирано за утвърждаване на ценностите на Европейския парламент. С Лисабонския договор влезе в сила нова процедура за провеждане на изборите за Европейски парламент. И тези избори излъчиха като победител Жан-Клод Юнкер, който ще бъде бъдещия председател на Европейската комисия, един човек с много опит, който, надяваме се, ще тласне Европа напред. В тази зала точно преди 10 години аз съм седял на място на европейски депутат тук и знае много добре колко важно е, е да се работи за утвърждаването на европейските ценности. Е, нещо, което е изключително важно за нас и което преди няколко десетилетия бе немислимо. Европейският проект се утвърждава, европейският проект върви напред и постига дори все по-голяма скорост в това движение напред. Това се вижда много ясно, когато погледнеш назад от дистанцията на времето. През последните десетилетия постигнахме много успехи. В рамките на едно поколение бе постигнато това, което много малко от нас са очаквали на времето. И за това желая на всички вас и най-вече на новите членове на Европейския парламент много успех, много сили, за да продължат по пътя напред. А сега, ако ми позволите, ще мина на английски. През 6-месечния период на гръцкото председателство ние успяхме да отвъртим архитектурата на европейските институции. Така че единият механизъм за регламентиране на европейските фондове, единният механизъм ни помогна да утвърдим банковия, валутния съюз в Европейския съюз. Така ние сме по-добре подготвени за предизвикателствата на бъдещето. Заетост и растеж. Одобряването на целия законодателен пакет бе съсредоточен най-вече върху стабилизирането на финансовата политика. Приехме редица правни актове във връзка с единния пазар. За да осигурим по-голяма конкурентна способност, за да осигурим гаранциите за бизнеса и за економиката на Европа. Е, по този начин ние успяхме е, чрез е, директивата за командированите работници, чрез правния акт за обществените поръчки и правния акт за информацията, най-вече в бизнеса и в данъчната сфера, да постигнем немалък напредък. По отношение на е, Европейския инвестиционен фонд е, увеличихме е, средствата, за да могат да се отпускат повече кредити на участниците в европейската економика. Наблегнахме на малките и средни предприятия. Напредък бе постигнат и по отношение на телекомуникационната инфраструктура. По-добро финансиране, повече гъвкавост, повече и по-широк достъп до пазара за всеки, повече гаранции за е, стабилност по отношение на малките и средните предприятия, повече интеграция, повече конкурентно способност. С други думи, по-добри перспективи за заетост, за работни места, за е, просперитет. Действително, е, много високите проценти на е, безработица застрашават сериозно крехкото равновесие в социалната сфера. Е, това е голямо предизвикателство не само за южните е, европейски страни, но за целия Европейски съюз, защото ние трябва е, да се борим за повече растеж, за повече социално сближаване и да осигурим съответния визов режим, така че чрез облегченията на визовия режим ние дадохме възможност за 23 е, страни е, да пътуват е, безвизово в Европейския съюз и да създадем съвсем ясни правила за гражданите на трети страни, които искат да влязат в Европейския съюз, като създадохме нов регламент за Фронтекс прилагането на принципите на солидарността в областта на убежището, на граничната е, охрана, на управлението на границата, външната политика, най-вече по отношение на сътрудничеството с е, трети страни, е, стоеше през цялото време в центъра на нашето внимание. Така че визовата политика е един много важен и ефективен инструмент за осигуряване на защита на е, Европейския съюз и на стабилността в него. Освен това, хоризонтални Основната тема на гръцкото председателство бе насочено не само към морската политика, но също и към създаването на и укрепването на стратегията за морска сигурност в Европа. Това е, е холистичен подход, е, който ни помага да е, осигурим едно по-добро управление и същевременно да е, отговорим на изискванията на международното морско право. Демокрацията, уважаването на човешките права, върховенството на закона, демокрацията, енергийната ефективност, сигурността и правилата спазване на правилата, предвидени от е, международното морско право, бяха в основата на нашите усилия. Ние е, положихме максимални усилия и по отношение на жизнения стандарт на европейското население. И аз много се надявам, че всичко, което е подготвено като пакет от нови правни актове, ще бъде одобрено от политическите партии тук в Европейския парламент. Много важно е, е да се е, изпълнят е, критериите за присъединяване. Това се отнася за е, страните кандидатки за пълноправно членство. Междувременно вече е, Сърбия, е, Албания са страни с такъв статут и по отношение на Сърбия трябва да кажем, че преговорите от наша гледна точка би трябвало да продължат, но със същото изискване, както и към всички други кандидати. Спазване на правилата. Много е, важно е в рамките на тези 6 месеца да подчертая и е, усилията, които положихме в рамките на предизборната кампания. Е, това бе направено е, всъщност. Е, с желанието да засилим демокрацията в Европа и е, също времено трябва да кажа, че онова, което е, при обичайни условия трябва да се направи от е, съответното ротационно председателство за 6 месеца, при нас бе свършено за 4 месеца. Надявам се, че всичко това е било за добро, че всички тези усилия действително ще доведат до успех. Скъпи приятели, ние сме изправени пред големи предизвикателства. Европа е изправена пред големи е, предизвикателства. Някои предричат е, е, трагични, драматични събития в Европа. Някои предричат края на европейското сътрудничество и европейския проект. Но аз съм сигурен, че това няма да стане. Аз съм сигурен, че Европейският съюз е, разполага с необходимия потенциал, за да се пребори с временните трудности и да продължава напред. Естествено, че ние преживяхме е, и в моята страна, и в други страни на Европейския съюз е, много тежка криза. И последствията все още са част от живота ни. Но Европа а, няма друг път. Единственият път е засилване на демокрацията. А, при току-що проведените избори за Европейския парламент а, хората подкрепиха европейската идея. Те гласуваха за Европейския съюз. Те не гласуваха против Европейския съюз. Ние се нуждаем действително от една демократична и по-добра Европа. И аз вярвам, че ние ще постигнем нашата мечта, нашия идеал. Независимо от това, че пътят понякога е по-продължителен, независимо от това, че срещаме трудности, нуждаем се от повече сътрудничество, трябва с цялата си сила, с цялата си енергия, с сърце и тяло да работим с Европейския съюз бюрократичните е, процедури трябва да бъдат облегчени, законодателството трябва да бъде е, опростено, е, но същевременно по-ефективно. Много важно е да си припомним изминалите 100 години в историята на Европа и да не допуснем никога вече опустошителни войни и битки. Ние се нуждаем действително от е, един истински обединен Европейски съюз. И аз вярвам от все сърце в това, че става дума за една реалност. Ние трябва при всички положения да е, направим необходимото, така че хората да е, не губят доверие, а да подкрепят и в сърцата си е, тази европейска идея. Благодаря ви. Благодаря, господин е, министър-председател. Председателя на Европейската комисия Барасо има думата. Господин председател, господин министър-председател Самарас, господин депутати, е, края на всеки мандат е началото на нов мандат, е, ни поставя в е, специфична ситуация. През последните месеци съвпаднаха с началото на излизането от една дълбока криза в Европейския съюз. Е, европейска криза, която може би е най-тежката, която сме преживели от е, самото създаване на Европейската общност през 50-те години. Е, в момента ние започваме едно възстановяване, но все пак ни предстои да извървим още дълъг път. Аз мисля, че беше важно именно в този момент страна като Гърция, е, която беше една от най-засегнатите страни от кризата, доказа най-добри възможности, като посочи е, своя економически ангажимент като ръководител на Европейския съюз. Не само за да е, се справи с предизвикателствата в къщи, но и за да допринесе конструктивно към е, европейските ни намерения. Така че лично, господин министр-председател Самарас, искам да ви благодаря от сърце е, за вашето компетентно ръководство, за вашия ангажимент при изпълняването на задълженията ви и на отговорност контактите ви е, като председатели на Европейския съюз през тези трудни времена. Е, като е, трудни, като капитани, гръцкото председателство ни преведе през трудни и подмолни течения, за да се вземат важни решения при много строги срокове преди европейските избори. Господин Сама разказа и ние няма да повтаряме. Искам само да се средоточа върху най-големите постижения, свързани с економическата ситуация в частност. Истината е, че економическото доверие се е, подобри и в момента се подобрява в Европейския съюз. Е, смята се, че економическия растеж тази година ще бъде 1,6 тази година и до 2015 година ще постигне 2%. Инвестициите отново се увеличават. Е, нашия колективен изключителен, изключително висок нашите изключителен дефицит е под 3% за първ път от появата на кризата. Шест нови държави членки вече излязоха от процедурата на прекомерен дефицит е, от 2009 година насам. И повече от половината от 24 страни бяха в тази ситуация само до 2011 година. Е, това показва, е, че действително спазването на изискванията е, води до резултат. Е, през последните месеци, след като Ирландия излезе от програмата за подкрепа на банките и след като в Испания имаше успешно приложение на програмата за банките, Португалия също е, се справи с, с финансовите си проблеми успешно. Положението в Гърция и в Кипър се стабилизира с реални признаци за подобрение, особено при е, изправенето на много тежки дисбаланси. Ние знаем, че този процес беше мъчителен. Бих казал, че министър-председателя Самарас и правителството се справи по-добре от който и да било. Но след тези трудни, но необходими реформи, виждаме, че е, дефицита на Гърция продължава да намалява, а е, прогнозите за економически растеж, за да се изправи историческия дисбаланс, в момента действително се осъществява. Е, е, въпреки тъмните прогнози за Гърция, Гърция си остана един същински лоялен член на Европейския съюз, наш лоялен член и е, преди неодавна аз лично обсъждах тези въпроси, както в Европейския съюз, така и извън Европейския съюз, тези, които предвиждаха, че Гърция ще излезе от Европейския съюз, че еврото ще се разпадне и дори предвиждаха разпадне на Европейския съюз. И би било полезно, ако е, те си признаят, че прогнозите им не са били верни. Е, нашите, е, верно е, че възстановяването е по-крехко от когато и да било, економическия растеж е скромен, безработицата, особено сред младите хора, е едно от най-големите предизвикателства за нас. Ние не можем да си позволим да загубим едно поколение. Ето защо ние трябва да ускорим работата си, която в момента е на масата, както на съвета, така и на парламента. И действително е, сега е възможно да се направи по-голям напредък в тази посока, защото много големи постижения действително е, бяха направени през последните месеци. Е, някои от тези събития се смятаха за немислими само преди няколко години. И а, виждате, че има а, анализатори в Европейския съюз и извън него. Ако им се кажеше само преди две или три години, че е възможно да се постигне банков съюз, да има правомощия на Европейската централна банка, които имат върховенство спрямо националните банки, те биха казали, че това е нереалистично. Спомням си, че през 2012 година Европейската комисия предложи банков съюз и самата употреба на понятието банков съюз беше в очите на много нереалистично. Те дори не приеха самото понятие. Те говориха за някаква финансова стабилност, не се говореше за банков съюз, докато в момента ние имаме банков съюз. Тега имаме е, споразумение, не има единен механизъм за надзор и единен механизъм за разрешаване на конфликтите. Това е ключов наш ангажимент, много важен сигнал към пазарите и към нашите граждани. Това показва, че економически и валутния съюз е тук, за да остане и че ще бъде приключен. И едновременно с много законови актови, свързани с пазара. Това ще засили доверието в стабилността на финансовите пазари и ще доведе до економически резултати. Искам да ви кажа, че без стабилност невъзможно да има никаква перспектива за економически растеж. Е, така че е, е, сега без стабилност е, е, е, стабилността за нас не трябва да жертва економическия растеж. Това е начин за економически растеж. Когато говорим за европейско полугодие, това е неговото четвърто издание, сега в момента има една равномерна скорост и това е предварително изискване предвид високата взаимна зависимост между нашите национални стопанства. Европейски съвет миналата седмица отправи конкретни препоръки към отделни страни и имаше единодушно съгласие. И искам да кажа, че понякога тези, които постигат съгласие на Европейски съвет, на ниво на съвет, забравят по какво са се разбрали и е, казват, и аз повтарям, че е, когато е, е, препоръките към отдалните страни бяха единодушно подкрепени от всички членове на Европейския съюз и това е ангажимент и за ляво, и за дясно, и за север, и за юг. Така че с това упражнение ние сега постигаме реален напредък. Ние сме на етап, на който държавите членки вървят от настроение в криза към поглед напред, към поглед към реформи. Всичко това само преди няколко години беше немислимо. Ако само преди няколко години вие бяхте попитали дали Европейската комисия ще има право е, да е, утвърждава националните бюджети, е, хората биха казали това е невъзможно. Виждаме, че не само е невъзможно, но това е и ангажимент. Защо? Заради кризата. Ако искате и както ви се харесва, но тя ни направи взаимно зависими. европейското 6 което беше немислимо само при няколко години, сега е фокус на европейския дневен ред. Ние сега е, водим е, диалог по националната економическа политика с всяка е, държава членка и искам да поздравя Европейския парламент, държавите членки и националните парламенти за конструктивната роля, която изиграха предвид е, строгите срокове, е, за да се е, съгласят по специфичните поръки към всяка отделна страна и да приключат европейското 6-месечие за економическо ръководство. Искам да кажа, че е абсолютно невярно тази популярна идея напоследък, че Европейската комисия решава, че Брюксел решава. Изобщо не стават нещата така. Европейската комисия има ролята да предлага, да поема инициатива. Тя е инициатор на процеса. Европейската комисия е обективния арбитър. Ролята й е да проверява дали препоръките се прилагат на национално ниво. Но, повтарям, решенията се взимат от всички правителства, от финансовите министри и в края на краищата от министър-председателите на всички наши държави членки. За това много ви моля, избягвайте подобни дискусии, не опреквайте Брюксел за решения, които са взети от самите правителства. Надявам се, че те ще имат мъжеството е, да е, поемат отговорността за решенията, които са взели колективно. Сега трябва да се строчим върху приложението. Не трябва да изпитваме никакво е, самодоволство. Трябва да правим много повече неща. Е, трябва да имаме предвид да се борим срещу е, е, бедността, изключването от обществото, да се борим за инвестиции и за напредък. Това бяха някои от е, най-важните събития, които бяха постигнати и изобщо е, извършени през последните 6 месеца. Европейското 6 месече като процес и приключването на банковия съюз но има много други области, където трябва да ускорим работата си и се надявам, че при настоящото председателство ще се свърши доста работа, особено защото трябва да имаме по-фокусирана дейност в борбата срещу безработицата сред младите хора. Какво можем да направим, освен това, за да използваме по-добре е, нашия 1 трилионен бюджет за следващите 7 години. Някои говорят за нов маршал план за Европейския съюз. Имаме нещо много по-голямо от Маршал план. Имаме бюджет за следващите 7 години, което ако се управлява както трябва, ще ни помогне да направим инвестиции, защото някои нашите страни нямат необходимите излишък от средства, за да правят инвестиции. Е, това е въпрос и на ефективност и е, за това аз много се зарадвах, е, като чух резултатите от последния економически растеж за регламент на европейско ниво. През последните 6 месеца по нашата програма ние постигнахме лостов ефект, който постигна целта си. Е, ние оттеглихме 53 предложения и до 2006 година сме оттеглили 293 предложения. Е, е, това може да се разглежда като наказание, но мъдростта налага днес да се говори за бюрокрация от Брюксел Брюксел. Искам да ви кажа, че ако всички правителства правиха еднакво ниво, което ние правим на европейско ниво, за да се намали административното бреме, щеше да има много по-добри резултати за нашите граждани и малките и средни предприятия. Нека да не забравяме, че 80% от европейския бюджет се използва от е, самите държави членки. Една трета е, от е, бремето е свързано с европейско законодателство, което трябва да се прилага на национално ниво. Държавите членки могат да играят роля, за да съкратят разходите си. Това е колективна отговорност на комисията, на този парламент, но и на съвета. Ние обсъждахме и други важни въпроси по време на 6-месечието. Няма да повтарям казаното до сега във връзка с важни области, като правосъдие, свобода и сигурност и особено миграцията. И накрая искам само да кажа една дума за разширението, защото това беше период, който 10 години след последното разширение от 2004 година. Нека да не забравяме, през 2004 година, когато е, е, моята първа комисия встъпи в длъжност, през 2004 година приехме само 15 страни. Сега ние продължаваме. Ние почти удвоихме е, броя на страните членки. Това е едно от най-големите постижения, които са направени изобщо в европейската история. Имаме е, обединение на целия европейски европейски континент. Ето защо през 2014 година не бива да забравяме това, защото 25 години след падането на е, желязната завеса, 7 е, дни след е, десанта в Нормандия, който ние отбелязахме в Нормандия 10 години след обединението на Европа. От 15 ние станахме 28 и сме открити за бъдещето. Съвместно ние обединяваме богати и по небогати, малки и големи, е, изток и запад, север и юг. И е, тези държави членки станаха по-силни економически, политически и демократически. И е, ние е, поехме председателството от и до 2015 година виждаме, че Литва ще се присъедини към еврозоната. Това ще бъде 19-я член на еврозоната в края на 2014 година. Страна, чието благоденствие се се е, увеличи с 34% от средната стойност на брутен вътрешен продукт е до 78%. И вие е, като депутати можете ли да се отнасяте още отрицателно към разширението и обеднението на Европейския съюз? Аз не мога да разбера тази голяма машина за конвергенция, създател на економически възможности. Това беше Европейския съюз, която работи както за държавите членки, така и проекция за стабилността и покани и много украинци около нас. Надяваме се това да се случи. Е, аз Смятам, че Европа трябва да остане отворена, особено към Западните Балкани и ще бъде пълна грешка за Европейския съюз, защото настоящите трудности предполагат, че ние затваряме границите. Ние трябва да се справим с някои конкретни предизвикателства. Да, свободата на движението трябва да бъде е принцип, не трябва да се злоупотребява с него, но ще бъде истинска грешка за Европейския съюз да затвори границите си. Съвсем наскоро, когато посетих Сърбия и Албания, Германия, аз видях напредъка, който правят техните народи и ние трябва да извършим нещо отговорно спрямо тях и би било безотговорно, ако убием тяхната надежда. Ако те демократично-економически отговарят на изискванията, нека когато са готови да се присъединят към Европейския съюз. Това беше много важно председателство през много трудни времена. Господин министр-председател Самарас, вие изпълнихте вашите ангажименти с опит и с необходимия капацитет. Вие бяхте достоен за задачите. Вие отговорихте на силните национални национални традиции. Мисля, че те присъстваха и по време на това председателство и бяха много добре описани от три гръцки думи, които са в основата на нашия европейски подход към 21 век – логуш, т.е. това, което е рационално и правилно за Европейския съюз, патос, да слушаме всички страни, да разбираме потребностите на нашите граждани, особено тези, които най-много страдост и етос, да съхраним нашите европейски ценности на свобода, правосъдие и солидарност. Благодаря на гръцкото председателство, благодаря на всички вас за вниманието. Благодаря, господин Барасо. Госпожи и господа, преди да започнем с дискусията, ще напомня, че изоставаме с около 35 до 40 минути от е, дневния ред, така както бе определен. Така че избора на квесторите ще започне не в 12.30, в 13 часа. Много се надявам, че това ще бъде показано на екраните. А тези, които а, слушат, а, това, което казвам, повтарям, не в 12.30, а в 13 часа ще започнем с избора на квесторите. Надявам се, че няма да се забавим повече с дебатите за гръцкото председателство. А сега давам думата на господин Кефалогианис, е НП. Благодаря, господин председател. Господин председател, от самото си създаване Европа винаги е правила две крачки напред и една крачка назад. Но винаги имаме една крачка напред повече към демокрацията, към свободата, към стабилността. Вървяхме към по тази пост посока, в тази посока, въпреки трудните условия в Европа и особено в Гърция. Но кръцкото председателство успя да предприеме необходимите мерки, единия механизъм за преобразуване, да вземе съответните мерки за възстановяване, растеж, дигитализирането на електронните покупки, както и мерки за борба срещу избягването на плащане на данъци. Бяха взети съответните мерки, бяха приети и директиви, като тази са командированите и съответните правила за управление на Фронтекс. Гръцкото по време на гръцкото председателство бяха приети 67 основни е, законодателни текстове, от които 15 за борба с пране на пари. Същевременно бяха насърчени изграждането и приложението на инициативи, свързани с е, солидарността. Е, както и действия по посока на Албания, Черна гора и Босна. Господин председател, Италианското председателство ще поеме факлата и ще поеме по трудния път на председателството. Пожелаваме всичко добро на италианското председателство и благодариме на гръцкото председателство за всичко, което направи за Европа, за задълбочаване на структу и за е, затвърдяване на структурването. Благодаря, господин Кифалаганес. Сега давам думата на госпожа Кайли. Благодаря, господин председател και εν μέσω μιας ομολογουμένως επιτυχημένης... Моята делегация, гръцката делегация, благодари на председателството, което постигна много успехи в областта на растежа, осигуряване на заедостта на младите, като тези мерки бяха приети на практика в всички държави членки. Гръцкото председателство потърси съюзничество и съглашение в сред всички европейски правителства, за да има повече е, Европа, въпреки някои погрешни решения на Европейския съвет, можем да кажем, че сме постигнали успеха то, постигнатото в Гърция обаче се дължи на жертвата извършена от гръцкия народ. Трябва да се замислим за това, защото ние не успяхме да защитиме гражданите и особено най-уязвимите. Надяваме се, че италианското председателство ще търси нови пътища за прилагане на мерките и свързани с пакта за стабилност, поно по един по-гъвкав гъвкав, начин, за да, не, за да не бъдат преминати червените линии. Благодаря госпожа Кали, господин Марайс. Господин председател, дами и господа, скъпи колеги, в качеството си на заместник председател на ЕКР, аз подкрепям и цялата ни група подкрепя политиката на Европейския съюз. Но кръцкото е, председателство не бе овенчано с успеха, по-скоро беше провал. Можем да кажем същото и за политиката, която бе провеждана вътре в страната в Гърция от май 2010 година насам Гърция получи 213 милиона заеми, т.е. повече от 120% от БВП. С тези средства можеше да се очаква възстановяване на економиката и е, постигане на растеж. Същевременно обаче все още има милиони и половина безработни предприятия, които фалират, които затварят огромен, огромен брой самоубийства. Повече от 40% от населението, което живее под прага на бедността и публичният дълг е много по-голям, отколкото беше. Така че все още са необходими милиони и милиарди, а всъщност много от средствата отидаха за да се спасат гръцки олигарси и гръцки банки. А, така че, господин Самарас, политиката на бюджетна дисциплина не беше успешна. Трябва да се върнем към проблемите, които са в основни за е, гражданството. Трябва да се вземат мерки за оцеляване на населението. Вие е, не успяхте да се противопоставите на тройката. Напротив, вие е, последвахте техните съвети. Вие не се възползвахте от възможността възможността да поставите на мястото и комисията, комисията, която се крие зад е, закони и правила. Никой не помисли за гръцкото население, за гръцките граждани. Трябва да се трябва да се иземат облигациите, които бяха разпродадени и които в момента загубиха 40% от стойността си. Е, трябва да се направи нещо за гърците. Госпожа Закорав. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, за съжаление Лисабонският договор доведе до там, че е, председателството е, всъщност е, загуби значението си в рамките на Европейския съюз. Бюрократите наделяха не можем да кажем дори <laughs> за какъв успех става дума и на кого дължим този успех. Всъщност, ако гръцкото председателство се тупа в градите и казва ние успяхме, то е защото зад гърба им стоят множество служители в администрацията. Гръцкото правителство води една неолиберална политика, политика на много стриктни економии, е, които се отразяват на живота на хората много пагубно. Е, всичко това доведе до е, началото на една хуманитарна криза в моята страна, но и в други страни от Европейския съюз можем да дадем няколко много типични примери за това, което става пълна либерализация на е, заплати, на трудово възнаграждение, не се води колективно трудово договаряне. На, е, една голяма част от е, държавните е, фирми бяха разпродадени. Е, държавните активи на практика вече не са в държавни ръце. Те е, е, бяха разпродадени и то на ниска цена. На всичко това води до катастрофална ситуация, в която се намира в момента гръцкото население. Политиката на Европейския съюз на практика е, се определя от правителствата на е, държавите членки. Но Европейския парламент е, много често не може да каже дори какво мисли по въпроса, камо ли неговото мнение да бъде взето предвид. Така че в съвета, в Европейския съвет седят онези, които носят отговорността за тази лоша политика и в економиката, и във всички останали сектори. Италианското председателство не би трябвало да повтаря а, същите грешки и много се надяваме, че няма да доведе до такава катастрофа, в която се намираме в момента. От името на зелените господин Гиголд има думата сега. Да, Скъпи колеги, е, господин е, министър-председател, господин е, Самарас, аз съм разочарован. Аз не съм грък и все пак ще кажа няколко неща, които са свързани с 6 месеца гръцко председателство. Е, първо, нека да благодаря за досиетата, които бяха приключени и които са свързани с стабилизирането на финансовия пазар. Банковият съюз е, действително е една голяма крачка напред е, към стабилизирането на финансовия пазар в Европа. Много се тревожа обаче когато виждам как Европейската комисия се опитва всъщност свръхпропорционално да финансира малките банки. На практика това изкривява нещата, това нарушава равновесието в рамките на Банковия съюз. Е, действително е, са необходими много засилени мерки в еврозоната, но все пак е, по отношение на банките и на банковия сектор има много програми за действие. Какво стана с тях? Ние говорихме и за програми за финансиране, но аз не виждам резултата. Всъщност в момента не наблюдаваме никакъв напредък. Не наблюдаваме напредък и по отношение на тази много агресивна конкуренция в данъчната сфера. Би трябвало е, да мислим е, за напредъка, така твърдите, има успех, а всъщност ние отново продължаваме да говорим за проблемите, за безработицата, за бягството на, от Европа, най-вече на капитали, за това, че се укриват данъци. Благодаря. Господин Епетидайос, е, е, независим член на Европейския парламент, има думата сега. Е, господа депутати, господин Баросо каза, че в момента Европейски съюз е станал по-демократичен. А вие всички знаете, че Древна Гърция е люлката на демокрацията. А, как изглежда съвременна Гърция? А, гръцкият народ е потигото на тройката. Бедността, глада, безработицата, правителство на елит, господин Самарас и господин Венезелус, е, които излязоха начало на изборите преди известно време, но виждате какви са резултатите от последните избори. Те злоупотребяват с властта и това не е демокрация. Е, самите принципи, на които съуслания нашата страна е, не бяха спазени. Вие знаете, е, че единствената партия, която е в опозиция на тази система е Златна Зора. Но нейният лидер и много от депутатите на тази партия се озоваха за трешетките безпричинно. Това е недопустимо, това е срещу принципите на демокрацията и на правосъдието. Тоест, господин Самарас е, трябва да се извини за това антидемократично поведение, което не е само негово лично поведение, но и на цялото му правителство. Демократичните народи на Европа трябва да се обединят е, срещу гръцкото правителство. Молят ме да е, преустановя своето изказване. Госпожа Шуйка има думата. Благодаря, господин председател. Виждам, че Гръцките колеги са най-многобройни в изказванията си и те като че ли е, наблягат по-скоро на вътрешната политика на Гърция. Аз обаче искам да кажа за това, което направи гръцкото председателство за Европа, независимо от проблемите, с които бяха, се сблъскваше самата им страна Гърция. Благодаря, господин Самара, за това, което направихте. Вие в началото на вашият мандат изложихте вашите приоритети. Вие наблегнахте много на приоритетите в областта на морската политика. И мога да кажа, че резултатите са много успешни, особено за Адриатическия регион. Колкото до представеното, аз се аз смятам, че всичко, което бе направено за банковия съюз, единия механизъм за преобразяване, всичко това е от огромно значение за Европа. И въпреки това обаче безработицата на младите, сред младите продължава да бъде един огромен проблем, с който ще трябва да се заеме италианското председателство. Европейския съюз сега разполага с един широк инструментариум, с който не, не разполагаше преди и който се надява ще бъде добре използван от италианското председателство. Господин Киркос има дума. Кире Проедре, Кире Протипурге. Благодаря, господин председател. Господин министър-председател, господин председател, успешно председателство за съвета или за администрацията. Да, действително бяха постигнати много договорености по отношение на единния механизъм за спасяване на банките, по отношение на бизнеса. Бяха приети 67 правни акта. На същевременно имаше и е, други инициативи, които бяха посочени като е, приоритет от гръцкото председателство, да кажем младежка безработица, интеграция по отношение на мигрантите. Там а, е, ние очаквахме да се направи много повече. И много се надявам, че е, заедно с италианското председателство сега ще можем е, действително да постигнем е, обещания от гръцкото председателство напредък. Би трябвало да постигнем много повече. Е, мултинационалните е, дружества получиха много права, но ние се питаме защо в крайна сметка е, се направи опит да се предприеме много по отношение на Украина, но защо трябваше тази страна да се превърне в е, е, жертвата на економическата и финансовата криза? Всъщност по отношение на и Украина, като че ли Европейския съюз не направи нищо чак толкова добро очаквахме много повече, много повече инициативност и надявам се италианското председателство ще го направи. Благодаря ви, казва председателят. Господин Пападакис има думата сега за една минута. Моля микрофон. Да, Ненки, популярната програма, която беше прията от председателството, постигна успех и ние виждаме ново съкръщение на правата в, на работниците в Гърците, увеличение на капитала, когато се говори за банков съюз и това, е, всичко това беше наложено на сила срещу народите. И е, е, вие говорите за демокрация, говорите за е, мисля, че първия етап е, е беше е, намесата на Европейския съюз и на НАТО, която се обръщат към Украина. Говорите за стратегия на Европейския съюз за военни интервенции от страна на Европейския съюз в някои африкански републики. Вие насърчавате морската сигурност и изобщо сигурността и изобщо вие се борите срещу народите. Аз мисля, че това е нова атака срещу правата на народите. И Гръцката комунистическа партия ще се бори срещу тези непопулярни мерки и е, срещу тези атаки срещу народите. А, а, Колегата си има думата. Бих искал да кажа три неща. Първо, да припомня на колегите, на гръцките си колеги, че ние сме в Страсбург, а не в е, Атинския парламент. Така че можем да си организираме нашо си е, заседание и да си обсъдиме гръцката политика помежду си. Това е първото. Второ, бих искал да ви, да ви припомня каква, какъв беше лоз, лозунга на НП по време на, преди, на предизборната кампания. Борба срещу популизма. Ние ще продължиме тази борба, за, за да можем да подкрепим европейските идеи и бъдещето на Европа. И трето. По-добра Европа, това значи повече Европа, разширена Европа, демократични институции. Това са нашите цели. И още няколко думи за кризата. Ако Европа преживя една драматична криза, то е защото Европа не беше подготвена. Защото в защото Съединените щати имат, имат възможността да издават облигации и когато има криза, Съединените щати можеше да е, печатат пари. Ние не можем и трябва да намерим начин да бъдем по-подготвени. Така че казвам, още веднъж последните 6 години се радваме на мир, защото имаше бащи на Европа, които имаха визия за Европа. Сега има и бъдеще за източна Европа и за най источната благодарение на Европа. Господин Либерацки. Z takim dużym uwagą wysłuchałem słów и пана premiera Самараса и пана przewodniczącego Барон. Благодаря ви, господин председател. Изслушах много внимателно господин Самарас и господин е, Баросо, които говориха за е, големия успех, е, който сме постигнали в рамките на едно поколение. Но става дума всъщност за поколението на 50 годишните и тези, които са над 50 години в момента. Става дума за е, постижения, които сме постигали до преди 10-15 е, години, може би, но е, младите хора днес, е, които слушат за успеха и за напредъка, когато им говорим тези неща, си казват всъщност къде е той. Ние сме безработни. Е, е, ние не виждаме перспектива пред нас. Е, така че е, сега, когато конституираме новия Европейски парламент и предстои да влезе в действие и новия състав на комисията, мисля, че действително трябва да насочим вниманието си към растежа и безработицата. Благодаря ви, господин Либерацки. А сега започваме с процедурата на спонтанните изказвания. Господин председател, аз бих искал да благодаря на министър-председателя Самарас за е, неговото изчерпателно изказване. Е, през 2003 година Харватия стана кандидат за Европейски съюз. За мен сега е удоволствие да бъда депутат, като пълноправен член на Европейския парламент. Искам да ви благодаря за морската стратегия, която беше хоризонтален приоритет за председателството, а също така и за възприемането на стратегията за съюз в Адриатическо море, до толкова доколкото това обединява четири държави членки, а също така и е, страни, които не членуват в Европейския съюз. Бих искал е, да ви поздравя и за приключването на Банковия съюз, също така и за укрепването на политическите партии, които ще укрепят европейския процес. Благодаря ви. Господин си има думата. Колега Мавридес. Колега Мавридес. Θέλω και, <coughs> θέλω και εγώ με τη σειρά μου да. Аз също бих искал да поздравя господин Самарас за постигнатите успехи, въпреки трудното положение, въпреки трудностите и въпреки, че бяха е, извършени и някои грешни ходове, но бих искал да кажа няколко думи за региона от юго-источна юго Европа и среди, Юго-Источния средиземноморски басейн и проблемите свързани с а, енергийната политика. Малки, малките държави членки на Европейския съюз а, разчитат на Европейския съюз, за да могат а, да използват и експлуатират економическите си ресурси за своето благо, благо на своите граждани и за благото на целия Европейския съюз. И още нещо. Европейският съюз няма да напредва и няма да се да укрепва, ако неговите основни принципи не се спазват. Благодаря. Следващият оратор има думата. Благодаря ви, господин председател. По време на гръцкото председателство, турският министр на външните работи по време на заседание на съвета за асоцииране е, е представил е, един много обширен текст на е, гръцкия министр на външните работи Венселос, според който Кипърската република на практика не съществува е, Европейския съюз е, би трябвало да прояви действителна е, солидарност към една от държавите членки, която е обявена за клинично, за намираща се в клинична смърт. Представете си, Турция разглежда точно по този начин Кипър, игнорира всички права на гръцкото население там и не признава е, издадената от е, кипърските власти визи. Благодаря ви. Давам думата на колегата Денану. Е, Колега Денану? Колега Денану? Да, отказвате се да говорите. Добре, тогава колегата Галпец. Благодаря, господин председател. Господин министър-председател, най-напред бих е, искала да ви поздравя за работата ви. Мисля, че в центъра на работата ви беше създаването на работни места, подобряването на конкурентоспособността. Това са най-важните задачи в Европейския съюз. Аз мисля, че вие постигнахте резултати. През четирите месеца на председателството е, на Европейския съюз вие постигнахте добри резултати. И ще посоча кои са те. Борбата срещу безработицата сред младите хора, по-доброто им място на пазара на труда. Затова е, смятам, че преговорите върху гаранциите са много важни. Искам да подчертая и резултатите в банковата сфера. Разбира се, че има още други открити политически въпроси. Например, е, не се постигнаха достатъчно резултати за вътрешния пазар, но мисля, че като цяло работата ви беше достатъчно и ви поздравявам за това. Благодаря. Е, господин Динану. Oui, je n'avais pas demandé la parole. Не, аз всъщност не бях поискал думата, но в крайна сметка, след като ми я давате, с удоволствие ще се изкажа. Първо бих искал да изразя своята солидарност с гръцкия народ. Познавам добре страната, защото съм живял в Гърция и мога да ви кажа, че гърците бяха много смели защото преминаха през много трудни препятствия, пред, през много трудности и уважавам начина им по който реагираха и желанието им да останат в Европа. Затова гражданите трябва да бъдат солидарни. Солидарни с Европа, защото Европа е наш общ дом. Благодаря, колега Денано. Госпожа Язовецка има думата panie premierze! chciałam podziękować. Благодаря ви, господин председател. Господин министър-председател, бих искала да благодаря на гръцкото председателство за чудесната работа, която извърши. Особено по отношение на директивата за командированите работници, е една от най-трудните досиета, по които сме работили през изминалите години. Същевременно имаше възможност да се проведе по един нов начин кампанията за изборите на Европейски парламент много по-успешно успяхме да се справим и от гледна точка на администрирането при самите избори. Така че аз ви благодаря за всичко, което направихте в това отношение. Много а, важно е, естествено, а, да, за това, а, че отново се възстановява доверието в институциите в вашата страна, в Гърция. Това е изключително важно. Благодаря ви. А, госпожа Куска е следващият оратор. Не, извинете, госпожа Коста. Благодаря, господин председател. Аз бих искала да кажа, че гръцкото правителство работи при големи трудности но откри нов сезон за политиката е, в областта на Средиземно море е, на Европейския съюз. Беше постигнат голям напредък. Е, вие поставихте ударението върху факта, че ако Европейски съюз няма политика спрямо Средиземноморския басейн, ако нямаме по-солидарна политика в областта на емиграцията, при която се спазват в по-голяма степен човешките права, не можем да вървим напред. Имаше едно комюнике на съвета и на комисията във връзка с културата. Надявам се, че е, Италианското председателство ще подхване тази тема е, и ще й отдаде приоритетно значение, защото ние трябва да изтъкнем пейзажите и културата като нов модел за ресурси, за културен туризъм, за економика, която ще се основава и на културната устойчивост, а не само на социалната и економическата устойчивост. Надявам се, че тази е, инициатива на Белгийското председателство през 2010 година още тогава подчерта, че в стратегията 2020 има пропуски в това отношение и се надявам това да се има предвид. Господин Спирал. Микро. Микрофон. Excuse me, I'm a very new one. Аз съм нова в вашия парламент, не знам. Господин председател, господин министър-председател, Кръцкото председателство успя да се справи с задачите и Гърция успя да да излезе по някакъв начин от кризата, но сега, след като се загасат прожекторите, ще трябва да ни помогнете още, защото има много тежки структурни реформи, които трябва да се извършат. Ще, ще, ще трябва да се ем, приватизира голяма част от а, държавните предприятия. Project Box са, са много интересни инструменти, които обаче трябва да се прилагат ефективно и ефикасно. Благодаря ви. Госпожа Спираки. Господин Кризогонос има.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 Бих е, искал да спомена факта, че гръцкото председателство постигна големи резултати е, в областта на банковия съюз и трудови взаимоотношения е, в момент, в който Гърция е в много трудно положение и в състояние преди избори. Гръцкото правителство се умя да устои на популизма и ако всички ние като европейци искаме да извършим реформи, за да постигнем друг Европейски съюз, Европейски съюз на европейската интеграция, трябва да продължим да се противопоставяме на популизма. Поздравяваме, господин министр-председател. Благодаря ви, колега. Приключихме с процедурата за спонтанни изказвания. Господин Шефкович има думата. Господин министър председател когато посетихме Гърция в началото на вашето председателство, казахме, че наистина това председателство ще бъде от огромно значение за Европа и за вашата страна. Днес можем всички да се съгласиме, че вие наистина постигнахте успехи. Вашата страна се връща към пазарите, към растежа, към възстановяването и от името на комисията бих искал да подчертая усилията, които направихте и вие и всички членове на вашия екип се във всеки един момент включително и в, по време на предизборната кампания, за да може Европа да продължи да работи, да бъде силна и ефективна. Тук чух и някои коментари, че е, председателството не е толкова важно по принцип. Напротив, е, Обикновено по време на едно председателство има няколко съвета, да не говориме че министрите, членове на правителството, което изпълнява председателството, председателстват безкрайно много заседания. И има много експерт, експерти, които работят и наистина вие с вашите експерти постигнахте забележителни успехи. Някои от вас подчертаха необх... Е, успехите и значимостта на банковия съюз. Всички мерки и инструменти за модернизирането на банковия сектор са от огромно значение. Някои подчертаха също така успехите постигнати в областта на вътрешните работи и правосъдието с облегчаване на висовите режими и други. Успяхме наистина да постигнем успехи благодарение на сътрудничество и с Европейския парламент. И бих искал да благодаря на всички, които ни помогнаха да подготвиме последния съвет, чието заключение са от огромно значение. В заключение искам да кажа, че наистина в момента сме на кръстопът и за Гърция, и за Европа. Можем да кажем, че след 6, че след 6 месеца, след 6 месеца след като вие поехте председателството, вашата страна е стъпила на здрави бази, така че благодаря ви и пожелавам всичко най-добро на вашата страна и на вашите граждани, за да се върнат изцяло и както повелява в, на европейските пазари. Благодаря господин Севкович. Сега дам думата на господин Самара за заключение. Uh, Аз бих искал да благодаря на уважаемите членове на Европейския парламент за положителните коментари във връзка с гръцкото председателство и най-вече стратегията за морска политика и управлението на морските зони и рибарството в тях да, а, говорихме за а, това, че европейската архитектура в а, а, областта на отбраната, европейската архитектура по отношение на институциите е нещо изключително важно. А, през 2010 година а, Гърция изпадна в тежка а, финансова криза. Ние бяхме а, абсолютно неподготвени за случващото се. Но а, а, сега действително вярвам, че сме по-добре подготвени за сериозни кризи. Разполагаме с повече механизми за действие и на европейско, и на национално равнище. Да, изработихме пътна карта за излизане от кризата, за овладяване на ситуацията в економиката и в финансовата сфера. Моята позиция като министър-председател на моята страна от юли 2012 година е не да поставям под съмнение политическия микс, не да поставям под съмнение е, препоръките и академичните решения, е, а напротив, да се слушвам в тях и да се опитам да е, помогна на хората, така че да преодолеем кризата. И ми се струва, че вече е, постигнахме известен резултат. Е, естествено, ситуацията е трудна, но в момента за, е, можем да се похвалим с това, че с 8% коригирахме е, финансовия дефицит, бюджетния дефицит и то за последните е, две години. Това бе изключително важно и по този начин е, успяхме е, да постигнем стабилизиране и на международния пазар. Стабилизирахме курса на акциите и на индекса. Сега е, навлизаме в фазата на възстановяване и започваме е, да работим именно в посока на растеж и създаване на повече заетост. Хората в моята страна все още страдат. Това е така. За първи път Както ви казах, е, е, се сблъскахме с толкова е, драматични събития. Но аз много се надявам, че след няколко години ще почнем да забравяме това, което ни се е случило. Или най-малкото ще си го спомняме, но то вече ще бъде минало. Така както това се случи през 2002 година в Аржентина. Но също времено те продължават да са в криза там. Това в никакъв случай не бих искал да се случи отново в Гърция. И ако в други страни кризата не бе преодоляна така бързо и ефективно, то е защото на хората бяха спестени някои от мъчителните изживявания, които обаче ние не можехме, колкото и да искахме да спестим на гръцките граждани. Трябваше да се направят тези болезнени стъпки, за да запазим стабилността, за да опазим пазим страната от бедствието, за да е, укрепим в крайна сметка и е, тази изключително важна за Европейския съюз страна в е, южната част е, на територията на Европейския съюз, която пази външната граница. Аз съм сигурен, че е, в момента вече сме на път да излезем от една от най-тежките кризи през последните десетилетия. Бих казал дори най-тежката. В никакъв случай няма обаче да се извинявам сега а, на а, популистите, на екстремистите, които не са доволни от политиката на гръцкото правителство или от гръцкото председателство. Аз не желая в никакъв случай да влизам в а, а, аргументацията и да се поддавам на критичните бележки на хора, които не желаят да се променят, които желаят а, само да се взимат кредити и а, да се се увеличава задлъжнялостта на страната. Не това е пътя. Пътят действително е мъчителен, но а, а, неизбежните рестрикции и економии ще стабилизират страната. Ние не се желаем, не се нуждаем сега от обвинения. Има а, независими а, инстанции, които а, съдят е, провинилите се. Е, Златна зора е междувременно вече а, е, заклеймена като една недемократична а, организация, която преди 70 години е, е колаборирала с нацистите при окупацията на Гърция. Е, там именно членуват хора, които носят същите идеи. Идеите на е, поддръжниците, на окупаторите. Не. Е, съдебната система ще съди тези хора, съдът ще ги съди, правителството няма да ги съди, но при всички положения правителството ще устоява ценностите на демокрацията и на правовата държава. Гордеем се, че успяхме по време на гръцкото председателство и по време на управлението на моята партия и моята коалиция в Гърция да отхвърлим предложенията за приемане на генно модифицираните организми. Това е нещо, което не е в пауза на хората, което уврежда здравето. И за това, е, е, господин председател, аз мятам, че е изключително важно е, да подчертаем успехите, които сме постигнали. Трябва да подчертаем, че италианското председателство поема щафетата сега и ние се надяваме, че те ще продължат по същия успешен начин да работят в името на ските ценности за стабилизиране на Европа. Благодаря ви. Благодаря, господин министър-председател. Приключихме с дискусиите е, за преглед на гръцкото председателство, а сега е, кратко прекъсване и след това точно в 13 часа продължаваме с избора на квестори.